Uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen, uh, let me let me start our meeting. Дами и господа, предлагам да започваме. Уважаеми колеги, дами и господа, моля да заемете местата си. и да запазите тишина. Please do stop your discussion. Моля да спрете разговорите в залата. Най-напред ще направим проверка на системата за гласуване. Моля да поставите картите си в машините за гласуване. за да започнем с пробното гласуване. Готови ли сте за тричасово гласуване? И така, начало на пробното гласуване. Uh, uh, thank you. I close the vote. Край на гласуването. Край на гласуването. Okay, it's fantastic result. Резултатът е много добър. Имаме мнозинство, което е готово да гласува 3 часа. Господин Тамбурано по процедурен въпрос. Господин председател, уважаеми колеги, предвид на сложността на гласуването по енергетиката и някои ключови въпроса, които трябва да се решат, Искам да помоля в края на гласуването, за окончателното гласуване по доклада, да се направи пауза за 5-10 е, минути, за да можем да се консултираме по текста, който ще гласуваме окончателно. Да, но това може би ще бъде много-много късно. Затова аз предлагам 2-3 е, минути, не 10 минути пауза. 2-3 минути. Добре, готов... бъдете готови за подобна пауза, но тя ще бъде кратка. Две-три минути обикновено преди окончателното гласуване. И сега преминаваме към приемане на списъка на номинации за Административния съвет на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия АСЕР. Нашето предложение за пълноправен член е на Романа Йордан. Гласуването ще бъде електронно. Моля, гласувайте. Съжалявам, е НП има двама гласа, два гласа повече. Моля да се коригира. Край на гласуването. Благодаря ви. Господин Убер Леприх се предлага за заместник член. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатът е положителен. Сега окончателното гласуване е за списъка кандидати, за всички заедно. Трябва да има абсолютно мнозинство от членовете на комисията ИТРЕ. Моля, гласувайте. За целия списък. Край на гласуването. Един глас повече от НП, съжалявам. Сега е наред всичко. Край на гласуването. 55 гласа за, 6 въздържали се, няма против. Благодаря ви. Това е първия положителен резултат. Поздравления за номинираните кандидати. Съвета на председатели на комисии ще ги разгледа. Сега преминаваме пътят към целта от 10% между системна електрина, енергийна свързаност, подготвяне на Европейската електроенергийна мрежа за 2020. Ериксън е нашият докладчик. Компромис 1. Минус 1, извинете. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 29 за. Против. Електронна проверка. Изменение 29. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 28. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22. За. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против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 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, електронна проверка. Изменение 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 76 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 76. Край на гласуването. 76-то изменение. Край на гласуването по него. Отхвърля се. Компромис 7А. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 77 за против. Електронна проверка, изменение 77. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 78 за, против, въздържали се. Електронна проверка, изменение 78. Моля, гласувайте. 78. Един от НП повече. Сега е наред. Край на гласуването. Приема се. 91 кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 8 кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 92 за? Против?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 106 за, против, въздържали се, отхвърля се, но нека да проверим изменение 106. 106 изменение. Моля, гласувайте. Един глас повече от НП. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 12. Кой е за? против, въздържали се, приема се, компромис 13, кой е за, против, въздържали се, приема се, компромис 14 за, против, въздържали се, приема се, 15 за, против, въздържали се, приема се, компромис 16, кой е за, против, въздържали се, приема се, изменение 125 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се, извинете, 17 за, против,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 въздържали се, приема се. Електронна проверка, изменение 167. 167, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 168, кой е за? Против. Въздържали се, отвърля се. Компромис 20А, кой е за? 168. 168 първо. Казах, че се приема. Ой, сори. Казахте, че се е отхвърля. А, извинявайте, казва председателя, съжалявам. 168. Проверка. Моля, гласувайте. 168 изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Значи съм бил прав. First time I was right. За пръв път. Sorry. Compromise. Компромис 20 яко е за. Против. Въздържали се. Приема се. 169 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 177 за. Против въздържали се, отхвърля се 185 за, против, въздържали се, отхвърля се 186 за, против, въздържали се, отхвърля се 187 за, против, въздържали се, приема се компромис 22 за, проверка по изменение 187. 187, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 22 за. Против. Електронна проверка. Компромисно изменение 22. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 23. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение, кой е за, против. Електронна проверка, изменение първо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 4. 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Окончателно гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един глас повече от НП. Край на гласуването. Благодаря ви. Поздравления за докладчика. За колегата Ериксън. Let us go. Сега преминаваме към гласуване на един много дълъг списък за гласуване, проекто доклад към Европейския енергиен съюз. Докладчик е Марик Гробарчик. Колегата Гробарчик по процедурен въпрос. Най-напред искам да благодаря на всички за доброто сътрудничество, за отличната работа. Искам най-добре, най-вече да благодаря на докладчиците в Сянка от всички политически групи. И искам да подчертая, че за нас е много важно да спазваме червената линия, която сме си поставили, именно задължителните цели 67Б, компромисно изменение 67Б. Един момент. 26... Б. b 263-265, те са изключително важни за нас да отхвърлим тези компромисни изменения, тъй като за ЕКР това е червена линия, иначе ще гласуваме против целия доклад. Моля ви да имате предвид нашата позиция. Uh, Благодаря, господин докладчик. Колегата Турмес. Не е момента за да се караме за съдържанието. Мисля, че това, което е, предстои да гласуваме е много важно, за да си осигурим е, независимост, това число и е, спрямо господин Путин, така че нека да следваме позицията. Колегата Тамбора. Мисля, че това не е момента да гласуваме, да призоваваме за гласуване или, не, или да не гласуваме. Да продължим да гласуваме. Благодаря. към Европейския енергия съюз. Поздравления, господин Гробарчик. След няколко години сигурно ще бъдете член на полското правителство, заедно с втория колега, който не е тук днес. И третият член на полското правителство, по всяка вероятност, ще бъде колегата Шимански. Може би някои от вас помнят, че той е пълноправ... беше пълноправен член на комисията ИТРЕ. Това е правителството на ИТРЕ в Полша. Um, Изменение 249 за. Против. Да проверим. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. НВ 48 за, против, въздържали се, приема се. 1016 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 265 за, против, въздържали се, да проверим. 265 гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 266 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 266. Край на гласуването. Отхвърля се. 264 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 264. Край на гласуването. Приема се. Чудесно. Две изменения заедно. 251 и 267. Идентични. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 450 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре. Проверяваме 450. Край на гласуването. Отхвърля се. Инта 21 за. Против. Да проверим. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 285 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 297 за. Против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 Против. Въздържали се. Приема се. Афет 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Афет 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Афет 15. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Афет 15. Трябва да проверим това изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 343. За. Против. Въздържали се. Я да проверим. Гласуваме 343-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. Б. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13. Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Заслужаваше си да проверим. Компромис 13А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 415 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 415. Край на гласуването. Отхвърля се. 416 за. Против. Въздържали се. Приема се. 417 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 447 за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, проверяваме. 447. 447. Край на гласуването. Приема се. 432 за. Против. Въздържали се да проверим. 432. Проверяваме. 430. I close the vote. Is... Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Допълнение 1 за. Против. да проверим допълнение 1. Край на гласуването. Приема се. И допълнение 2 за. Против. Въздържали се да проверим още един път, извинявайте. Допълнение 2. Край на гласуването. Приема се. Изменение 486. Против. Въздържали се. Да проверим още един път. 486. Проверка. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17А. За.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 въздържали се, приема се. А, от Инта 13, извинявайте, още един път, за. Против. Да проверим. Да проверим. I close the vote. Закривам гласуването. Приема се. 16 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим още един път. 16. 16. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. С малка разлика. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за. Против. Въздържали се. Приема се, но нека да проверим. Аф е 10. Аф е 10. Гласуваме аф 10. И закривам гласуването. Приема се. 497 за. Против. Въздържали се. Приема се. 504 за. Против. Въздържали се. Подхвърля се. 502 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, добре. 502. Правим проверка на 502. Край на гласуването. Приема се. Прави бяхте. Прави бяхте. Вие бяхте прави. Благодаря ви много. 506 за. Против. Въздържали се да проверим. 506. 506. Край на гласуването. Приема се. 503 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 500 за. Против. Въздържали се. Приема се. 499 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 499. Край на гласуването. Приема се. 501 за. Против. Въздържали се. Не сте, въобще не сте гласували. 501. Още един път. За. Против въздържали се, приема се. 507 за, против, въздържали се, приема се. 793. 507. Добре, да проверим. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. 793 за. Против. Въздържали се. Приема се. 511. За. 511. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1050. За. Против въздържали се, да проверим. 1050. Край на гласуването. Приема се. 513 за. Против. Въздържали се. Приема се. 514 за. Про... За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 517 за. Против. Да проверим. 517. Проверяваме 517. Край на гласуването. Отхвърля се. 519 за. Против. Въздържали се да проверим, ако обичате. 519. Проверяваме. Проверяваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис. А, 516. Трябва да го гласуваме. 516. За. Против. Въздържали се. Да проверим още един път. 516. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. 526. За. Против. Въздържали се. Приема се. 521. За. Против. Въздържали се. Приема се. 523. За против, въздържали се, да проверим. 523. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 529 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 19 за против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 569 за, против, въздържали се, приема се. 573 за, против, въздържали се, приема се. 574 за, против, да проверим. 574. Проверяваме. 574. Край на гласуването. Приема се. 575 за. Против. Въз... Да проверим и това. 575. Край на гласуването. Отхвърля се. 565 първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Отивам към 620. За против, въздържали се, приема се. Компромис 21Б за, против, въздържали се, проверка. 21Б, проверяваме 21Б. Край на гласуването. Отхвърля се. 21А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 647. За. Против. Да проверим. Да проверим. 647. Край на гласуването. Приема се. 301. За. Против. Да проверим. 301. Проверяваме 301. Край на гласуването. Приема се. 633 Първа част. 633. Първа част. Отиваме към първа част. За. Против. Въздържали се. Да проверим. 633 първа част. Край на гласуването. за 629 за против Да проверим. 629. Проверяваме 629. Край на гласуването. Приема се. Драги колеги, моля ви, вдигайте ръка. Не виждам. Как гласувате? 825. За. Против. Въздържали се. Да проверим. 825. Не, 852. Край на гласуването. Приема се. 638 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Не вдигате ръка. Проверяваме. 638. Край на гласуването. Приема се. Компромис 23. За. Против. Въздържали се, приема се. Извинявайте. Кратка почивка, извинявайте, няма нищо общо с алкохола. Ако някой се съмнява, може да провери. Не, но не е електронна проверка. 667 за, против, въздържали се. Да проверим. 667. Правим проверка. Край на гласуването. Приема се. 654 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 669 за против, въздържали се, приема се. 670 за, против, въздържали се, да проверим. 670. 670, край на гласуването. Отхвърля се. 672 за. Против да проверим. Извинявайте. 672. Проверяваме. Край на гласуването. Приема се. 677 за. Против. Въздържали се. Проверка. 677. Край на гласуването. Приема се. 675 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 675. Край на гласуването. Приема се. 680. За. 680 за. Против. Въздържали се. Трудно е да се каже. Гласуваме електронно 680 изменение. Край на изменението. Приема се. 688 за. Против. Въздържали се. Приема се. 684 за. Против. Въздържали се. Приема се. 685 за. Против. Въздържали се. Приема се. 1160 е, за. Против. Въздържали се. Приема се. 1161 за. Против. Въздържали се. Приема се, но по-добре да проверим. 1161. Край на гласуването. Приема се. 687 за. Против, въздържали се, приема се. 806 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. Приема се. Извинявайте, колеги. Измерение 806 се приема и затова трябва да гласуваме не компромис 24, а изменение 623. Гласуваме изменение 623. Кой е за? Шестотин След а, изменение 806. Кой е за? 623 изменение. Против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме компромис 24. Малко избързах. За. Против. Въздържали се. Приема се. 693 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 700... 717, 720, 724. Всички те са идентични. 724, е, втора част. И така гласуваме заедно 4 изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 891 за, против, въздържали се, приема се. 726 за, против, въздържали се. Приема се, но да проверим. 726. Проверка на 726. Край на гласуването. Приема се. 725 за. Против. Въздържали се. Приема се. 561 за. Против. Въздържали се. Приема се. 552 за против, въздържали се, приема се. 550 за, против, въздържали се, приема се. 500, 620, 562. Значи 621 изменение пада и сега гласуваме 562 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 563 за, против, въздържали се. Да проверим. 563. Край на гласуването. Отхвърля се. 553 за, против, въздържали се, отхвърля. 555 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 732. За. Против. Да проверим. 732 изменение. Правим електронна проверка. Отхвърля се. 733 за против, въздържали се да проверим. 733. Правим проверка на 733. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 26 бе за. Против. Въздържали се да проверим. Много е важно. 26б. Край на гласуването. Отхвърля се. 26а. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27. Компромис 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. 790 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се, но да проверим. Проверяваме 790 то изменение. Край на гласуването. Приема се. 794 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 807. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 811. За. Против. Въздържали се да проверим. 811. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 808. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 810. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. НВ 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. НВ 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 855. За. Против. Въздържали се. Да проверим. 855. Край на гласуването. Приема се. 812 за. Против. Въздържали се. Приема се. 859 за против, въздържали се, отхвърля се, компромис 31, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 881, за, против, въздържали се, да проверим 881 изменение. Трябва да проверим. 881. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 33. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 922. За. Против. Да проверим. Проверяваме 922. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. Компромис 34 за. Против въздържали се. Приема се. Допълнение за. Против. Да проверим, да проверим. Допълнение. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. 949 за, против, въздържали се, приема се. 942 за, против, въздържали се, приема се. 971 за, против, да проверим. 971. Край на гласуването приема се. Енви 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. Енви 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против въздържали се да проверим 42. Трябва да проверим. Енди 42. Край на гласуването. Приема се. 55. За. Против. Въздържали се да проверим още един. Енди 55. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. Допълнение. За. Против. Въздържали се. Приема се. NV11. За. Против. Въздържали се. Приема се. NV25. За. Против. Да проверим. Проверяваме NV25. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 35. Добре. Мисля, че няма съмнение в резултата. Компромис 35. Край на гласуването. Приема се. Компромис 36. Против, въздържали се, приема се. Допълнение 1. За. Против. Въздържали се, да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Допълнение 2. За. Против. Въздържали се. И тук трябва да проверим. Допълнение 2. Край на гласуването. Приема се този път. Сега преминаваме към Измерение 897. За, против, въздържали се да проверим 897. Край на гласуването отхвърля се. 703 за. Против. И тук да проверим. 703. 703. Край на гласуването. Приема се. 1119 за. Против. Въздържали се. Приема се. 1118 за. Против. Въздържали се. Приема се. 1120 за.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 Първа част на 982. Кой е за? Против? Въздържали се да проверим. Първа част на 900 на 982. Край на гласуването. Приема се. Отиваме към втората част. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за. Против. Да проверим, за да сме сигурни. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Третата част пада, добре. Деветстотин осемдесет и три. За. Против. Да проверим. 983. Колеги, сложно е. Нека да бъдем много внимателни. 983. Край на гласуването. Отхвърля се. 975 за. Против. Да проверим. 975. Край на гласуването. Приема се. Изменение 980 първа част. 980 първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 731. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. Допълнение. За. Против. Въздържали се. Да проверим допълнението. Допълнение. Разбира се, по именно гласуване, електронно гласуване, правим проверка, край на гласуването. Приема се. 996. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Толкова се очудих, че няма никой за. 1002 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 992 за. Против въздържали се да проверим. 992. Край на гласуването. Отхвърля се. 995 за. Против. Да проверим. 995. Край на гласуването. Отхвърля се. 993. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 998. За. Против. Да проверим. 998. Край на гласуването. Отхвърля се. 1003 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1001 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 1001. Край на гласуването. Отхвърля се. Хиляда. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Изменение Хиляда. Край на гласуването. Отхвърля се. 999 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 994 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 997 за. Против. Не мога да кажа. Трябва да проверим 997. 997 проверяваме 997. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 1004 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 1015 за. Против. Трябва да проверим. 1015. Закривам гласуването. Приема се. А, няколко изменения заедно. 1017. 1000 до 1020. Четири идентични изменения. Кой за? против, въздържали се, приема се. 1026 за. Момент, момент, момент. Всички те бяха приети. Извинявайте. 1035. Колеги. Нямам. Не се сещам да ви разкажа някоя шега, за да улесня гласуването. Сега гласуваме 1035. Кой е за? Против. Проверяваме. 1035. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 1037 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. 1037 електронна проверка. Хиляда и тридесет и седем. Край на гласуването. Приема се. Тран 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10.38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 14. Това е на следващата страница. Тран 14. Прескачаме до Тран 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Тран 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. За против, въздържали се, трябва да проверим. Драги колеги, непрекъсно си държите ръцете вдигнати. Тран 13. Проверяваме. Тран 13. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Енви 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. Енви 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 1048 за. Против. Да проверим. 1048. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Тран 17 за. Против въздържали се. Приема се. Тран 15 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 1051 и следващо са идентични. Е, за, против, въздържали се, приема се. In favor? Компромис 40. Е, за, против, въздържали се, приема се. Допълнението. За, против, да проверим. Проверяваме допълнението на компромис 40. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. Допълнение 1 за, против, въздържали се, приема се. Допълнение 2 за, против, въздържали се, приема се. Допълнение 3 за, против, въздържали се, приема се. 1124. Ако искате трето допълнение да проверим, да го направим. Хайде гласувайте за трето. Проверка. Допълнение 3. Правим проверка на допълнение 3. Мисля, че беше очевидно прието, но край на гласуването. Край на гласуването. Прието. Сега 1124 за, против, въздържали се, също се приема. Компромис 42 за, против, въздържали се, приема се. 865 за, против, да го проверим. 865. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. NV39 за. Против. Трябва да проверим и това. За NV39, моля. Проверка. Прието е. Приема се. Край на гласуването. Много ви моля, колеги, Вдигайте ръце, очевидно. Знам, че е уморително, но приема се сега изменение 11.00 е, за против. Приема се. 11.02 за против. Въздържали се. Приема се. 1106 за, против, въздържали се, приема се. 1101 за, против, въздържали се, приема се. 1099 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 43 за, против, въздържали се, приема се. 1123 за, против, въздържали се, прие... отхвърля се. 1129 за, против. Да проверим. Да проверим 11.29. Край на гласуването. Приема се. 11.29. Сега 11.27. За, против, въздържали се, отхвърля се. 11.33 за, против, въздържали се, приема се. 11.32 за, против, въздържали се, приема се. 11.34 за, против, въздържали се, приема се. 11.44 за, и е, да проверим, връщаме се, 11.34 да проверим. Край на гласуването. Приема се. 11.44 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Моля, проверка за 11.44. Край на гласуването. Приема се с очевидно мнозинство. 11.48 за, против, въздържали се. Да проверим. Да проверим 11.48. Край на гласуването. Отхвърля се. 11.49 за. Против. Да проверим 11.49. 11.49. Имахме различни становища в комисията края на гласуването. Приема се този път. 11.56 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11.62 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 45. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 46. За, против, въздържали се. Приема се. 215. За, против, въздържали се. Приема се. 214. 214 за, против, въздържали се. Да проверим 214. Да проверим 214. Край на гласуването. Отхвърля се. 2 две еднакви изменения заедно, 45 и 47. Да гласуваме заедно. Кой е за, против, въздържали се. Да проверим 45 и 47. 45 и 47 проверяваме. Край на гласуването. Приемат се. Отиваме на 47. Компромис 47. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 67. За, всъщност 67 втора част. За, против. Да проверим. 67, втора част. Край на гласуването. Приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, прие... за 40, компромис 68 за, против, приема се. Компромис 49 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 50 за. Първо да гласуваме за изменение 82 за, против, въздържали се, приема се. Сега компромис 50 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 86 за, против. Да проверим. 86 проверяваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 51 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 52 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 119 втора част за, против, 109, извинете, отхвърля се. Компромис 53. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 127. За. Против. Въздържали се. Приема се. 125. За. Против. Въздържали се. Приема се. 126. За. Против. Въздържали се. Приема се. 129. За против въздържали се, приема се, 128 за, против въздържали се, приема се, 130 за, против въздържали се, приема се, приема се, но да проверим. Да проверим 130. Проверка на 130. Край на гласуването. Приема се. Компромис 54 за, против, въздържали се, приема се. 139. Подправя се председателя. 138 за, против, да проверим. Проверяваме 138. Край на гласуването. Приема се. 139 за, против, въздържали се, приема се. Заедно две изменения 140 и 141 за, против, въздържали се, да проверим. Две еднакви изменения, да ги проверим. Край на гласуването. Приемат се. 146 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против. Да проверим 142. Проверка на 142. Край на гласуването. Отхвърля се. 143 за, против, въздържали се отпада. 144 за, против. Да проверим отново 144. Проверка на 144. Край на гласуването. Отхвърля се. 147, 148 заедно, те са еднакви за, против, въздържали се, отхвърлят се. 149 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 174 за, против, въздържали се, отпадат. 170... 176 за, против, въздържали се, отпада. Да проверим 176. Да проверим 176 отново. Край на гласуването. Отхвърля се. 175 за. Против. Да проверим. Може да проверим 175. Край на гласуването. Приема се всъщност 175. Сега 177. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 55. За, против, въздържали се, приема се. Сега 6 изменения заедно. 155, 156, 157, 8, 9 и 160. И те са идентични. За, против, въздържали се, приемат се. Сега 172 за, против, да проверим 172. Проверка на 172. Край на гласуването. Отхвърля се. 173 за. Против. Въздържали се. Отпада. 57 за. Против. за да проверим 57. Да проверим извинение 57. Край на гласуването. Прието. Приема се. 136 за. Против. Вероятно се отхвърля, но да проверим. 136. Проверка. 136. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 56 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 184 за, против, въздържали се. Да проверим 184. Край на гласуването. Отхвърля се. 185 за. Против. Да проверим и 185. Край на гласуването. Отхвърля се. 186 за. Против. Отхвърля се със същото мнозинство. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, отпада. 189 за, против, тук има минимална разлика, но може би ще е прието. Да проверим 189. 189. Проверка. Проверка на 189. Край на гласуването. Приема се. Изменение 243. 243. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега компромис 57 за. Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 58 за. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 200 за. Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 59 за против, въздържали се, приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 216 за, против. Да проверим 216. Проверка. 216. Край на гласуването. Приема се. Което означава, че скачаме на компромис 60. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 229 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. 241 за. Против. Въздържали се. Приема се. 242 за против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, отхвърля, приема се. 246 за, против. Да правим 246. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинява се председателя, приема се. Изменение 1 бе отхвърлено, 2 е прието. Изменение 3 и 4 са еднакви. Заедно гласуваме за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, 12, извинява се. 10 и 12 заедно, те са идентични. За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, да проверим 13. Проверка на изменение 13. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 отпада. 14 и 15 заедно за, против, въздържали се, приемат се. И двете се приемат. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега една кратка почивка, 2-3 минути, моля. Very well done, this went very well. Very well. One more.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 Dear colleagues, ladies and gentlemen, I understand that we are perfectly prepared for Разбирам, че сме вече готови за окончателното гласуване. Окончателно гласуване. То е поименно. Моля, заемете местата си. И така, гласуваме за окончателното. Моля, гласувайте. Някои, всички гласуваха ли? Край на гласуването. Значи 47 за, поздравления на колегата Рубалчик и на докладчите в Сянка, на всички. Всички ние можем да се поздравим, защото наистина много изменения имаше, много е, упорито са работили нашите докладчици в Сянка. Благодаря ви много на всички за труда. Сега окончател, окончателното гласуване, проекто мнение за прозрачност в корпоративното данъчно облагане в Съюза и политиката за корпоративното ефективно данъчно облагане. Салини е докладчика ни. Ако е, разрешите да започнем компромисно изменение 1 с е, всичките наши е, устни изменения от Алде. Госпожа Калде, е, Калас, разбирам, е, че имате устно предложение за изменение. От името на Алде предлагам устно изменение по компромис е, да заменим при едно Careful Evaluation с Impact Assessment, защото внимателна оценка не е познато понятие в законодателния процес, така че ще гласи така призовава за започване, за лансиране отново на схемата за корпоративно данъчно облагане след оценка на възречи и така нататък. Имате ли някакви възражения? Ако имате възражения, моля, станете. Няма възражения. Не виждам такива, така че да гласуваме за компромисно изменение, заедно с устното, което направи госпожа Калас, за, против, възражали се, приема се. Изменение 13, разделно гласуване за първата част. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Извинение 15, за? Против? Въздържали се? Вероятно отпада, но понеже не сте вдигнали ръка, не става ясно. Да проверим отново. Изменение 15 проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се, 17 за, против, въздържали се, отхвърля се, Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис, изменение 31, втората част. За, Изменение 31, втората част за, против, да проверим. 31, втората част. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 42 за. Против. Въздържали се. Приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за против, въздържали се. Отхвърля се 48 за, против, въздържали се. Да проверим. 48 проверка. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 62 за, против. Да проверим. 62. Проверяваме електронно. Гласувайте за 62. Край на гласуването. Отхвърля се. 63 в три части. Първо 63 първа част за, против. Да проверим първата част на 63. Край на гласуването. Приема се втора част. 63 за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема, отхвърля се. 73 за, против. Да проверим 73. Проверка на 73. Край на гласуването. Приема се. 75 за. Против. Въздържали се. Да проверим 75. Проверка на 75. Вероятно е прието. Край на гласуването. Моля, дигайте ясно ръце. Приема се 76 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 82 на две части. 81 поправя се, приятели, разбира се, на две части. Първата за, против, да проверим. 81 първа част. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се също. Изменение 83. За. Против. Да проверим. Проверка на 83. Проверка на 83. Край на гласуването. Приема се. 85 за. Против. Въздържали се. Приема се. 86 за. Против. Въздържали се. Приема се. 87 за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 49 за. Поздравление на докладчиците. Много ви благодаря, колеги. Съжалявам, че успяхме да се справим с гласуването за час и половина. Много кратко време, а вие бяхте се подготвили да гласуваме 3 часа. И сега какво ще правим? Идете да обядвате. Commissioner is here already. So, so what is now? What is now? What Colleagues, let me inform you. И нали така, колеги, да ви съобща, че имаме много важна точка на дневния ред, а това е ТИТИП. Преговорите за трансатлантическото партньорство по партньорство. Така че, ако обичате, останете, защото до един часа имате свободно време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 с нас. Моля, напуснете максимално бързо залата и ни даде, дайте възможност да, обсъ... да говорим по следващата точка от дневния ред. Колега Турмас, колега Турмас, изправилите се пред мен точно, аз искам да започна. From, from SND, staying here. Adam, could you ask the colleagues? Madam Toya, please. Sit down, if I may ask you. Мадам Тоя, моля седнете, ако обичате. И така, скъпи приятели, да да е, преминем на точка преговорите по ТИТИП. Да помоля Петро Солмалис, който е шеф на звеното за достъп до пазарите в енергетиката и суровините. Много важен въпрос, много важно е, отдел, много важен отдел. Вие сте член на тази, е, присъствате в тази комисия. Очакваме брифинг е, по 11-я кръг от преговорите между САЩ и Европейския съюз в Майами на, през юли тази година. Преговорите, да припомня, официално започнаха през юли 13-та. Така че вече две години тъкат преговори, 11 е, кръга Последният беше в Майами. Да ви припомня също, че е, за разлика от предишния кръг преговори, следните стъпки са предприяти след дебрифинга в комисията ИТРЕ. Първо, скъпи приятели, моля, комисаря Сесилия Малмстром се срещна с е, търговския представител, министър на търговията на САЩ, Майкъл Форман, в е, Вашингтон, за да направят разносметка на състоянието на преговорите на 15 октомври 15 година. САЩ заедно с 11 е, страни приключиха преговорите по транс-тихоокеанското партньорство. Много важно. Това партньорство транс партньорство бе е, сключено преди две седмици. Е, Евро... Междувременно е, споразумението между Европейския съюз Европейски... и САЩ бе е... оставено на, на, на страна за... и е, сега е, би трябвало да чуем какво, какви са заключенията от това е, транс-тихоокеанско споразумение в началото на октомври те вече, е, от началото на октомври те ще отразяват върху преговорите по е, ТТИП, е, трансатлантическото споразумение, как, какъв, какво ще е отражението, положителното, отрицателно, какво мислите вие? Значи приключиха преговорите по Транс-Тихоокеанското преди две седмици и сега ние сме пред следващия кръг преговори. Ако обичате, вземете отношение отношение по този въпрос. Добър ден на всички. Благодаря ви много, господин председател, за това, че ни поканихте да ви информираме за последния кръг преговори по ТИТИП. Както казахте вие, това беше 11-тият кръг. Той се проведе преди две седмици между 12-19 октомври. Проведаха се няколко срещи в Вашингтон, но всъщност по-голямата част от работата беше свършена в Майами. 11-я кръг беше един положителен е, кръг преговори. Много упорито работихме, напреднахме, засилиха се, интенсифицираха се разговорите в много области. Основното, най-важното по време на този е, кръг преговори. Ударението беше върху достъп до пазарите и въпроси свързани с това. Имахме обмен, обменихме е, оферти за е, ревизираните мита е, с САЩ. Тези нови актуализирани мита всъщност вече стигнаха до едно сравнимо равнище по е, по отношение на обхвата, покритието на тарифните линии е, в тези оферти, така че има вече баланс. В първоначалните предложения имаше е, дисбаланс, като и разлика между покритието от, предлагано от САЩ и от нас. А сега вече ние направихме съответните корекции с ревизираните митнически предложения и стигнахме до известен баланс. Сега е, имахме разговори по е, специфичните по продукти правила за е, промишлена продукция. Това беше също важно, защото това определя как ще се възползва от преференциалната преференциите, които са включени в споразумението. На страна паза, достъп до пазарите, втория стълб след митата, е, това са услугите, там вече е, това отношение ние преразгледахме е, оферти за услугите и обмен на такива на предишния кръг през юли, така че на този кръг се възползвахме от постигнатото, за да задълбочим дискусиите по ревизираните е, оферти и да напреднем по е, общите данъци и консолидираната данъчна база, свързана с услугите. И третия стълб от пазарния достъп като компонент от преговорите по ТИТИП се отнася до обществените поръчки, което е нещо много важно за Европейския съюз. Целта беше да подготвим почвата за обмен на първоначални оферти по обществените поръчки, което е, възнамеряваме да стане през февруари. Председателя Бузик спомена срещата между комисаря е, е, между е, е, секретаря Фроман и е, е, комисаря Малстром през септември, на което те се е, разбраха за обмен на оферти по обществените поръчки до февруари до година и използва, из, необходимостта да използваме този е, тур преговори, за да се подготвим за такава размяна. Отново пазарния достъп беше в фокуса на вниманието и в е, всеки от трите компонента мита, услуги и обществени. И в тези три компонента мита, услуги и обществени поръчки. Обсъждаха се и регулаторните измерения на ТИТИП, а също така различни отрасли, сектори, в които могат да се обсъдят съответните приложения този кръг маркира трайните елементи от е, сътрудничеството във всеки от тези отрасли. Очевидно, това са дискусии, които не засягат нито нивото на защита в е, съществуващите регламенти и е, правила, нито пък е, регулирането на обществената политика. В областта на правилата важно напредък в 11 кръг беше предложението от страна ЕС за във връзка с устойчивото развитие. Това направихме по време на този кръг. Имаше, разбира се, предварителни дискусии преди е, и допълнителни след е, внасяне на предложението. Всички тези въпроси бяха разискани по време на този кръг преговори. Един въпрос, който не бе засегнат, се отнася до е, защита на инвестициите. Както знаете, комисарят излезе с предложение за защита на инвестициите и защита на инвеститорите, но по време на този кръг е, тези предложения си останаха все още на дискусионно равнище в Европейския парламент и държавите членки, така че не бе отнесен този въпрос на ниво е, преговори в 11 тия кръг. Това е така цялостната картина. Може би няколко конкретни неща, свързани с двете области, в които комисията има особ... особен интерес, а именно малки и средни предприятия и суровините. Малките и средни предприятия, знаете, че обсъждаме, разискваме включването на глава по тях, по МСП в ТИТИП. Има споразумение между САЩ и Европейски съюз, такава глава да има в споразумението и за пръв път е, вече става дума за такава конкретна глава. Два аспекта обсъдихме, свържени с подобна глава институционалното измерение и споделянето на информация. Третия аспект, който се отнася повече до сегашното сътрудничество по малки и средни предприятия, по него има до голяма степен споразумение, възоснова на доброто сътрудничество между нашите колеги в е, Генерална дирекция ГРО и е, Департамента за търговия на САЩ. Е, така че в този кръг преговори ударението беше на другите два аспекта, не и социалното измерение, а именно каква, как да бъде структурирана тази глава за МСП-тата, имаше съгласие да създаде една комисия в рамките и на това, този комитет и е, ролята й бъде да е, осъществява връзката между двете, двете заинтересовани страни, но и да гарантира добро взаимодействие с другите страни е, участници в споразумението, защото МСП е, зна, да, трябва да знаят как да се възползват от споразумението и самата структура трябва да им помогне на взаимодействието, което е важно и за тях. Напреднахме в това отношение, дискусиите бяха добри, все още не сме финализирали текста, но напреднахме. По третия аспект, който е споделянето на информация, тук вече става дума за това какви информационни инструменти трябва да създадем, за да може да се разпространява и споделя подробна информация за това как европейски малки фирми могат да изнасят в САЩ, на какви изисквания трябва да отговарят, за да го правят. Така че цялата практическа информация, която им е нужна, за да участват по-активно в международната търговия, трябва да бъде осигурена в това отношение продължиха разговорите, но все още няма съгласие по точното съдържание на тази информация и какви платформи ще се използват, за да се търси достъп до такава информация, за да могат е, малките фирми да е, се доберат до такава информация. По това ще трябва да финализираме работата. Колкото е, до ЕС, ние бихме искали да имаме услуги на едно гише за МСП така че да кажем един уебсайт, е, на който да е качена цялата необходима за тях информация. Когато говорим за енергетика и суровини, трябва да кажа, че два дни посветихме пълни на тази тема, така че обхванахме всички въпроси, които са засегнати на предишните кръгове преговори. Обсъдихме всички възможни елементи, елементи, които биха могли да е, бъдат включени в е, тази част от ТИТИП, която е посветена на енергетика и суровини. Проведахме задълбочени подробни дискусии по въпроси, които по които по-малко възможности са имали да говорим на предишните кръгове, а именно енергийна ефективност, вновяемите източници. Сега имахме възможност да говорим по-подробно по тези въпроси. Обсъдихме също така и взаимоотношенията между различните хоризонтални глави на ТИТИП. И това е важно, защото искаме да имаме конкретна глава, посветена на енергетиката и суровините, но всички норми, правила, които сме включили в другите глави на споразумението, имат отношение към енергийните продукти и ще въжат и по отношение на енергийните продукти и инвестиции в енергетиката, така че връзката с хоризонталните глави е много важна. По, е, във, при тези е, двудневни дискусии ние много ясно и настойчиво представихме, повторихме позицията на, на Европейския съюз, че искаме отделна глава по енергетика и суровини. Казахме, че в нея трябва да се засегнат, да бъдат засегнати два въпроса. Първо, експортните ограничения в е, САЩ е, от страна на САЩ за износа, е, износа върху е, суров нефт и, и газ. Тук трябва да се включат и правила, които залагат една насърчаваща конкуренцията рамка това да бъде един вид модел, мостра, която да се използва в бъдещите преговори и да послужи на е, да изпълни едно от функциите на ТТИП, а именно да допринесе за постепенното е, разработване на глобални норми. САЩ все още не са в състояние да е, вземат политическо решение за включването на конкретна глава защото смятат, че такава глава трябва да се е, включи по-късно в е, процеса на преговори. Само да отбележа следното. Този кръг се проведе в е, период, в който имаше много оживен така заседание и дейност в Конгреса на САЩ, няколко споразумения се обсъждаха там, които имаха за цел да ограничат, е, да, да премахнат е, забраната за износ на нефт от е, САЩ. Някои от тези, по някои от тези споразумения има напредък в законодателния процес, особено от Камерата на представителите. На предино заседание бе взето такова решение. Все още Сената не си е дал благословията. Друг е, момент, е, който заслужава да бъде споменат, е, се отнася до, господин председател, до конкретно дейностите, в които вие участвате. Две седмици след тези разговори в Вашингтон. А именно това е трансатлантическия законодателен диалог, който се проведе на 4 ноември във Вашингтон. Енергетиката и суровините бяха широко разисквани по време на тази, този трансатлантически законодателен диалог. Някои част от дискусиите се проведеха и с е, е, секретаря по търговията на САЩ е, в негово присъствие също така и в много срещи в, в рамките на тези преговори бяха засегнати тези въпроси. За нас беше хубаво, беше, че излезахме със съвместно декларация, която експлицитно подкрепя е, включването на отделна глава по енергетиката в ТИТИП. Това е отговаря на нашите договор, преговорна програма и цели. И идеята да се... Хубаво е, че излезахме с е, декларация и че в е, средите на Конгреса има подкрепа тази идея да се включи конкретна глава в преговорите. От страна на Европейския парламент и вашата комисия това послание бе прието добре и аз съм сигурен, че присъствайки на трансатлантическия диалог и участието на члена на Европейския парламент в тези срещи в рамките на заседанията им даде възможност да видят непосредствено сложността на, на тези преговори. Сега следващите стъпки. Очакваме следващото заседание между комисаря Малмстром и е, е, е, американския секретар за търговията през декември. Следващия 12-ти кръг от преговорите ще се проведе до година, по всяка вероятност февруари тук в Брюксел. Още датите не са определени. Разбира се, идеята е да след като от страна на САЩ, вие споменахте, господин председател, че вече транс е, тихоокеанското е, партньорство и споразумението по него е подписано, да се надяваме, че САЩ ще могат да, така освободени от това, да, да посветят повече енергия е, на работата по ТИТИП и да напреднем повече в е, това, което наричаме средносрочните въпроси, за да ускорим и стигането до крайните е, преговори, окончателните преговори, да се надяваме до година. Това е, имах да кажа. Председателя, благодаря. Няколко колеги има в списъка. Ще започна с. Е, тъй като аз съм автор на нашето становище в ИТРЕ, ще кажа, че аз посетих Вашингтон миналата седмица. Като председател на комисията ИТРЕ бях поканен от председателя на комисията по енергетика в Конгреса на САЩ Участвах в няколко прояви. Европейския съюз САЩ, кръгла маса по енергийните въпроси, бяха представени енергийни а, фирми от двете страни. Освен това имаше заседание посветено на трансатлантическия законодателен диалог. Някои от вас присъстваха на тези срещи в Американския конгрес. Основната тема за мен беше отварянето на пазарите в областта на енергетиката. Това е в рамките на ТТИП преговорите, но що се отнася до нефта, след разговорите ми с представител, който се занимава с тези въпроси от Държавния департамент. Тя е много близка до Обама. Беше подчертана нуждата от оптимизиране на процеса на издаване на лицензи. Ако сте американска фирма, която иска да изнася енергия, и ако се постигне срок от 6 седмици, би било добро постижение. Издаването на лицензите да става максимално бързо. Това е основната задача на Конгреса, може би. Среснах се с сенатори, с Лиса Морковски, която председателства Комисията по енергетика и природни ресурси ресурси, както и с представители на подкомисията по международна търговия и финанси. Що се отнася до втечнения газ, Искам да поставя няколко въпроси. Как считате, че главата за енергетика би могла да бъде прията от американската страна, защото ние искаме да има отделна глава. И втория въпрос – дали комисията очаква САЩ да се съгласят на това. Как се вписва всичко това в нашето желание за отваряне максимално скоро на енергийните пазари още следващата година? Бяха проведени дискусии с подсекрет... държавния секретар и с други американски представители по този въпрос. И другия ми въпрос се отнася до обществените поръчки и малките и средни предприятия. Има доста сериозни ограничения за техния достъп до пазара. Как може да се разреши подобен проблем? Защото на държавно ниво е по-лесно да се постигне компромис. Господин Каринц има думата. Благодаря ви. Имам два въпроса. Първият е сходен на този, който поставихте вие. Ще мина към по-общия въпрос. Сега, след като САЩ са приключили преговорите а, по споразумението за транс-трихоокеанско сътрудничество, сега те би трябвало да могат да обърнат повече внимание на преговорите тип. Има ли такива признаци или не? Ние сега считаме, че те са по-свободни и че трябва да се посветят изцяло на преговорите за трансатлантическото споразумение. Що се отнася до главата за енергетиката, какви са аргументите на американската страна против такава отделна глава? Според нас това е нещо лесно и би било полезно, но САЩ не са готови все още да се ангажират с подобна глава. Какви са техните аргументи? Благодаря, колегата Кофолт. Благодаря, господин председател. Благодаря за брифинга от страна на Европейската комисия. Първо по главата за енергетиката. Също искам да попитам комисията не толкова за ограниченията на износа, а по-скоро по втората част за правилата. Дали има постигнато разбирателство с американската страна, какви правила искаме да бъдат приложени в областта на енергетиката. Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос. 11-тият кръг от преговори, който вие описахте, казахте, че устойчивото развитие е, е било обсъдено, но се питам как американската страна се е отнесла към дискусията за екологията и трудовите права. защото ние искаме да се наблегне на устойчивото развитие. и на трансатлантическия законодателен диалог. Аз участвах в срещите. Беше направено съвместно изявление с американската страна. Има също развитие в Американския конгрес. Те все още не са приели акта за чиста енергия. Предстоят още много неща, които трябва да се направят във връзка с изменението на климата и дали има някакви възможности за съвместни действия в рамките на трансатлантическото споразумение ТТИП. Госпожа Ниблер. Благодаря. Аз също бих искала да благодаря за този брифинг и отново да задам допълнителен въпрос. Дали добре съм разбрала ударението върху темите в следващия тур е, вие е, имате ли е, някакви конкретни резултати или междинни резултати по митническите въпроси? И още един въпрос по регулаторната рамка. В рамките на ТИТИП се каза, че ще има обмен информация, но за кои отрасли става дума? Бихте ли дали малко повече информация по този въпрос? И следващия въпрос. Знае, че защитата на е, данните не е обект на преговори по ТИТИП, но все пак е, въпросът ми е тази тема Засегната ли беше, макар и периферно, е, в този 11-ти тур преговори или въобще не бе е спомената? Благодаря, господин Кели. Благодаря ви. Аз също искам да благодаря за дадената актуална информация. Ситуацията в енергетиката Аз очаквам също отговор на въпросите, които бяха поставени от други колеги. Относно момента, в който се провеждат преговорите, 12-тият кръг пред, предстои през февруари, колко кръга са предвидени преди да бъде окончателно договорено споразумението. Колко още кръга предстоят? Ще има ли допълнителни кръгове, за да се разрешат някои оставащи въпроси? На трето място по отношение на малките и средни предприятия, радвам се, че има отделна глава посветена на тях. Това е нещо ново. Всички трудности, свързани с ТИТИП, за някои добре настроени депутати, са свързани с негативни коментари, които нямат основания но ние нямаме конкретна информация. Бихте ли казали нещо повече или може ли да се парират подобни неоснователни обвинения? И какво ще означава всичко това за малките и средни предприятия и за бизнеса в Европа? Защото за сега се правят преобладаващо отрицателни изявления. Трябва ли да има нещо по-положително на базата на солидна информация. Госпожа Лопес Бермео. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителите на Европейската комисия за предоставената информация. Имам няколко конкретни въпроса. Не чух нищо относно автомобилостроението, особено в връзка с скандала с Volkswagen. Това е показателно за изключената концентрация на сектора и за влиянието на мултинационалните компании. също, е, че има някои пропуски в е, системата и информацията, която се подава от е, този бранш. Какво ще се направи за взаимното признаване на проверките и контрола върху емисиите от автомобили? Считате ли, че трябва да бъдат включени клаузи социални клаузи, когато се участва в публични търгове и по какъв начин може да се улесни достъпа на малките и средни предприятия до обществени поръчки, тъй като обикновено тези поръчки се оказват в ръцете на големите фирми. А също казахте, че ще се проведе следващия кръг през февруари. Би било добре да разполагаме с текст относно това, че ще бъдат гарантирани правата на работещите, че ще бъдат включени социални клаузи и че ще могат да бъдат защитени определени групи при обществените поръчки относно енергийния сектор, какво ще означава по-широкото използване на фракинга. Председателят. Това беше а, последният желаж да се изкаже а, от списъка. Искам за това да кажа, че в дискусии с а, САЩ за примахване на процедурата за лицензии. Ние не искаме някаква услуга от американската страна, ние искаме да се постигне нещо, което ще бъде от полза и за двете страни. Много от републиканците, както и от демократите, искат да бъде премахната процедурата дори между сенаторите, аз вече споменах някой от тях, един от тях е от Северна Дакота, другия е от Аляска. Имаше и други, които проявяват засилен интерес да се премахне процедурата за лицензиране, за да се отворят пазарите, да се даде възможности за износ. Това е много важно от геостратегическа гледна точка и от гледна точка на енергийните цени, както в САЩ, така и в Европейския съюз. Сега искам да ви помоля да дадете отговор на поставените въпроси. Благодаря, благодаря за коментарите и въпросите. Сега дали е възможна глава за енергия и суровини? Да, от наша гледна точка това е не само възможно, но и желателно би било много полезно да се посрещнат предизвикателствата, които очертахте, като енергийна сигурност и конкурентно способност, по-конкретно за енергоемките сектори, за да се запълни тази празнина състояща се в разликата в е, цените на енергията от двете страни на Атлантика. Какво можем да очакваме реалистично от тази глава, питате вие? Два елемента, свързани с преодоляване на ограниченията върху износа, възможности за преодоляването на тези ограничения но също така и постигането на договореност за поредица от правила, които според нас биха били необходими в областта енергетика и суровини. Това е необходимо, защото правилата на СТО не обхващат напълно сектора енергетика. По тази причина в някои двустранни споразумения ние повдигнахме този въпрос. Това е с Украина, Молдова. С тях започнахме да разработваме конкретни правила за енергетика и суровини. Искаме да използваме ТТИП, за да доразвием тези е, правила. Това би било полезно за, възникване, за разработването на глобални правила в тази област. Вие също така попитахте за обществените поръчки и съществуващите или отсъстващите възможности на държавно ниво в САЩ. Темата, която повдигате е много важна. На обществените поръчки трябва да се гледа не само на федерално ниво в САЩ, но и на ниво индивидуални щати. Както знаете, наскоро водихме преговори с партньор като Канада. Там се постарахме да включим обществените поръчки не само на федерално ниво и на ниво провинции. И в САЩ ще се опитваме да включим и двете нива федералното и щатското. Смятаме е удачно да се приложи принципа на националното третиране. Той би улеснил малки и средни предприятия, които искат да участват в процедури за обществени поръчки в САЩ. Ние смятаме, че принципът на националното третиране ще улесни тези предприятия. Възниква въпрос за новия контекст, който се създаде след сключване на Тихоокеанското партньорство. Мисля, че се проведе много добър кръг, е, като американската страна също прояви е, енергичност. Надяваме се тази енергичност да продължи и приключването на преговорите би трябвало да стесни фокуса върху ТИТИП. Разбира се, американската страна все още трябва да води разговори с Конгреса, за да се ратифицира споразумението. Но по време на преговорите би трябвало сега да има повече възможност за повече внимание върху ТИТИП. Беше зададен въпрос защо САЩ не искат глава ИРМ и каква е тяхната аргументация, всъщност е, САЩ не договарят, е, не преговарят по тази област. С изключение на ТАФТА, е, специфичните разпоредби за енергетиката не се включват в търговските споразумения. Те включват тези въпроси в хоризонталните разпоредби, това е подход, с, с който ние нямаме разногласие, но освен на този подход трябва да има и някои специфични разпоредби, тъй като хоризонталните разпоредби не могат да решат всички проблеми, свързани с енергетиката. И в разговорите се опитваме да ги убедим освен хоризонталните разпоредби, да се разработят и някои по-специфични такива. Имаше въпроси за глава устойчиво развитие и реакцията на САЩ към момента тя е ограничена, в смисъл, че ние представихме предложението си и от наша страна ние обяснихме съдържанието на предложението. Това е област, в която САЩ още не са представили своето предложение. Така че на този, е, този кръг беше посветен на, на изясняване на точното съдържание на предложението на САЩ. Също така зададахте въпроса за климатичните изменения. Разбира се, тук говорим за търговски преговори, но за нас е ясно, когато обсъждаме енергетика, всички разпоредби в тази глава не могат да бъдат в ущърп на целите в областта на климата тъкмо обратното. Тази цел би трябвало да получи допълнително внимание, но няма пряко влияние на, е, върху ТИТИ под политика в областта на климатичните изменения. Имаше въпрос дали по време на този кръг беше повдигнат въпрос за защитата на данните. Както знаете, защита на данните не е част от разговорите и не беше обсъдена по време на този кръг. Попитахте също така за секторите, в които са били проведени по-конкретни дискусии. Има група от 9 сектора, които се обсъждат и които биха могли да бъдат предмет на секторни анекси, фармацевтика, медицински изделия, козметика, текстил, автомобили, информационно-комуникационни технологии, машиностроени, пестициди и химикали. По автомобилите, тъй като имаше конкретен въпрос, искам да бъда много ясен, че преговорите, които водим с САЩ за автомобилите, е, са е, свързани с безопасността, но стандартите за емисии никога не са били част от, е, регулаторните, от регулаторния аспект на ТТИП. Имаше и въпрос е, за потенциалните последици от е, либерализацията на енергийния сектор е, в резултат на преговорите и въздействието върху фракинга. Винаги повтарям на такива срещи с вас, че няма нищо в споразумението, което да повлияе върху суверенното право на всяка страна да реши дали даден енергиен продукт би трябвало да бъде е, експлуатиран е, и проучван всяка държава има суверенното право да решава дали иска да експлуатира даден е, природно богатство. ТИТИП е, предвижда единствено, ако бъде постигнато такова е, споразумение и решение, да няма дискриминация при достъпа до ресурсите и ще приключа с въпросите на господин Кели за МСП. Ще се свържа с вас на двустранна основа, тъй като нямам време да развия всички е, елементи на този въпрос. Следващия кръг ще се проведе през февруари. Не знам колко кръга ще има през 2016 година. Важното, разбира се, е да постигнем максимален напредък до година и в идеалния случай тези преговори ще приключат по време на администрацията на президента Обама, но това е трудно да се прогнозира. Както казах, е, нашата цел е да постигнем максимален напредък в началото на следващата година, за да можем след това в, в хода на 2016 година да решим въпросите, които са оставени за накрая. Благодаря, мисля, че ще спра до тук, господин председател. Много е трудно, много е късно да започне нова дискусия. Твърде късно е, трябва да ще... Извинявайте. Само едно изречение, ако же. По-скоро за прозореца за приключване на преговорите и биомедицински акт, така че европейските предприятия да имат възможност и да има повече условия за равнопоставеност. Не виждам, не смятам, че американски политик ще се яви пред а, своите избиратели и ще каже, че са отворили биомедицинския пазар за европейски фирми. Колкото повече се доближаваме до изборите, толкова по-трудни ще бъдат преговорите. И така, въпросът е колко време имаме за приключване на преговорите? Това е изцяло политически въпрос. Аз задавам този въпрос на всички американци и питам как да убедим общественото мнение в САЩ и Европейски съюз, че трябва да се стремим към сключване на ТТИП. Въпросът е от политическо значение. Това беше точка номер 12 в дневния ред. Искам да информирам координаторите за следните решения. Първа точка – незаконодателен доклад е, първият доклад беше даден на НП. Второ, работната група на МПО за въздействието върху пазара на труда на цифровизацията, роботиката и изкуственият интелект. Колегата Мия Петра е посочена за представител на ИТРЕ и Ауди Салдаргас беше посочен за заместник. Трета точка. Координаторите взеха решение за инициативата а, без а, хартина дейност в комисията 2016 година. Ще се свържем с всеки депутат индивидуално. Инициатива без хартия от януари 2016 година и четвърта точка. Координаторите подчертаха отдавнашната практика на ИТРЕ за това компромисните изменения винаги да бъдат само на английски язик, винаги можете да протестирате, но ако протестираме, никога няма да бъдем готови. Много е трудно, разбирам. Многоязичието е, е изключително важно. Най-важното нещо за всички нас – но това е нашето предложение и решението на координаторите в 3 часа, съвместна среща, ИТРЕ и ИМКО. В 3 часа много важно. Не мисля, че има точка разни, защото по точка 14 имаме предложение за следващото заседание 13 е, ноември след обяда и 1 декември сутринта и след обяда в Брюксел. Това означава, че след следващи, че съвсем наскоро предстои среща в Брюксел. В 3 часа съвместно заседание ИТРЕ и ИМКО. Благодаря. Ще се видим след 2 часа и половина.